and how much money is spent on these projects? And is the right to asylum for former child soldiers guaranteed to the EU, in EU member states? These are very precise questions. Thank you. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawiciela Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o udzielenie odpowiedzi. Thank you, Mr. Chair.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 Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Kaza chciałby jeszcze dodatkowe pytanie zadać? Благодаря, господин председател. Аз е, благодаря на представителя на Европейската служба за външни работи за този отговор. Е, за мен е, той показва, че наистина не се осъзнава в достатъчна степен сложността, спецификата и, и необходимостта от специално отношение както от страна на ООН, така и от страна на Европейския съюз към деликатното и изключително тревожно състояние на тази специфична част от е, иракското население, тюркменската общност. И аз е, очаквам от е, страна на Европейската служба за външни работи наистина да помисли сериозно, защото тук става дума за фундаментални права, които се нарушават Става дума за едно население, е, което е забравено и което е жертва на геостратегическите игри на, на великите сили и на това, че все пак той е третата по големина общност в Ирак и то става жертва на противопоставянето между, кюр, между кюрди, между араби и между е, стратегически интереси на големите сили. Благодаря. Аз, е, ние, нашата подкомисия ще организираме специално, специално, специално изслушване по този въпрос през октомври, защото мисля, че темата заслужава внимание. Благодаря. Dziękuję panu posłowi. Czy komisja chce jeszcze w tej sprawie e, udzielić odpowiedzi?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 В действителност, ако този съд работи много добро, добре, би следвало и на национално равнище съответните институции да бъдат създадени, така че е, решенията на съда и, и изобщо съда да продължи да работи така, както го прави. В тази област Европейския съюз трябва да е, работи. Трето, Европейския съюз трябва да направи повече за да може големите държави, които още не са се присъединили към съда, да бъдат убедени в ползата от съществуването на този съд. Ще се изкажа предпазливо. Ако Китай, Русия, Штатите или Индия не се присъединят към Римския статут и към Международния наказателен съд, ако тези държави не признаят този съд или го признават като съд за другите, а не за тях, това поставя под въпрос универсалността, универсалния характер на този съд и това трябва да се избегне. Четвърто, Европейския съюз и държавите членки, постоянни членове или непостоянни членове на съвета на, за сигурност, би трябвало да направят всичко възможно, за да подкрепят Международния наказателен съд в рамките на ОНЕ за да може сътрудничество наистина да стигне още по-долеч. И тук всъщност възникват два въпроса. Всички знаем, че съвета за сигурност осъди с резолюция 1535 престъпленията в Судан и с друга резолюция се осъди случващото се в Либия. Но, ако не се предостави никакъв фонд за борбата срещу тези престъпления, работата просто няма да може да бъде извършена. И освен това, трябва да се разясни положението, трябва да се разбере кои са отговорните лица и каква е отговорността на държавите, при една препратка в Международния наказателен съд. Трябва да се знае, че решенията на този съд трябва да могат да бъдат прилагани. А това не се случва, ако някои държави членки, представени в съвета за сигурност, не се доверяват на Международния наказателен съд или просто не изпълняват решенията на Международния наказателен съд. Всичко това отслабва влиянието на съда. Например, ако Съединените щати не позволят изпълнението на някои решения, това отслабва съда. И пета последна точка. Европейския парламент, поради факта, че подкрепя съда, би трябвало да направи така, че изключителната работа на неправителствените организации, на гражданското общество да бъдат подкрепени, така че Международния наказателен съд да продължи да работи с тези НПО. И разбира се, финансовия въпрос продължава да бъде изключително важен, но с това ще приключа. Благодаря. Сега следващия оратор, доктор Ханс Питер Као. Имате думата. Благодаря, господин председателю. За мен е удоволствие да говоря след професор Херта Доблер Мелин, която ни представи толкова важни елементи на Международният наказателен съд. Според мен, много уместно е това, че под Комисията по човешки права и Комисията по външни дела в Европейския парламент посвещават едно дълго заседание на престъплението агресия. Агресията, незаконното разпалване на война, незаконното използване на въоръжения остава една от най-масовото и най-сериозно нарушение на човешките права в много части на света. Ето това искам да подчертава. Още в самото начало бих искал да поясна нашето послание по отношение на престъплението агресия. Това е едно много просто и ясно послание ратифициране, ратифициране и пак ратифициране. От изключително значение, от ключово значение, жизнено важно, но а, и за, абсолютно задължително е, възможно най-голям брой държави и най-вече е възможно най-голям голям брой държави членки на Европейския съюз да ратифицират възможно най-скоро измененията свърз... към Римския статут, подписани в Кампала през юни 2010 относно агресията. Ако своевременно се ратифицира, възможно най-скоро, тогава ще имаме възможността да а, надстроим постигнатото в Кампала. А едва тогава ще имаме шанса да след 2017 година съдът да получи подсъдност за обявяване на агресията за криминално престъпление <clears throat> с цел да се ограничи и снижи риска от незаконно използване на въоръжени сили в бъдеще. Едва тогава ще имаме възможност в бъдеще да забраним и да предотвратим незаконното използване на въоръжени сили и всичкото това човешко страдание, свързано с тях. Сега много накратко, тъй като знаете, че на 11 юни миналата година се случи нещо неочаквано. Противно на всякакви очаквания след десетилетия преговори, е, противно на очакванията, конференцията в е, Кампала, Уганда, прие пълен пакет от предложения за криминализиране на агресията – и текстът, прият в Кампала, би трябвало да е пред вас. Измененията на римския статут съдържат дефиниция на престъплението агресия, излагат условията, при които съда ще работи след 2017 година, именно подсъдност по отношение на това престъпление. До 2017 поне 30 държава. Аз бих желал да бъдат 116, но а, да са ратифицирали тези важни изменения към римския статут. И две трети ще трябва да а, го сторят до тогава. Още веднъж, защо към кампалския пробива в Кампала толкова важен за човешките права? Да, разбира се, ние знаем. Ако погледнем а, назад в историята, а, агресивните войни неизбежно са довеждали до а, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. и тези престъпления са а, едно неизбежно последиц, последствие от безжалостното използване на оръжие и въоръжени сили. И това се отнася до всички а, ситуации и поводи, по които в момента Международния наказателен съд е сезиран. Използван, избягването на използване на военна сила за мен е най-добрата защита и най-важното условие за, предусловие за спазване на човешките права. Затова аз ви, привед, аз ви приканвам всички вас да използвате всички възможни средства за ефективното криминализиране на агресивните войни, на агресивното разпалване и водене на война. E Много важно е всички държави да ратифицират измененията към римския статут, възможно най-скоро, най-вече сред тях Австрия, Естония, Германия, Испания вече го направиха, поеха конкретни ангажименти за ратификация. Австрия и Германия ще го ратифицират в 2012 година Холандия е внесла превода в своя парламент. Швейцария също е на път за ранна ратификация. Други държави са направили подобни а, ангажименти. Боливия, Южна Африка, Тринидад и други. Ранните ратификации, приключвам господин председател, а, от възможно най-голям брой държави е най-добрата защита срещу възможни опити, а такива опити може да има, да се преотвори <clears throat> компромиса постигнат в Кампала. А от друга страна, никой не бива да приема един аргумент в полза на ратифицирането едва след 2017. Това е една опасност, която ви пригамвам всички вие да отхвърлите. Ако имате въпроси по, този, по тази тема, аз а, ще отговоря, ако възникне нужда. Благодаря. докторови Хансови Педорови Каулови. Благодаря много. на Ханс Петър Кал за това, че представи последните изменения към света и техните последици. Давам думата на госпожа Евлин Анкома от Africa Legal Aid. Thank you very much. Honorable members of the European... Благодаря много. Уважаеми дами и господа депутати в Европейски парламент, дами и господа, ще говоря за африканската гледна точка. Ще говоря от гледната точка на една неправителствена организация, която следи работата на Международния наказателен съд от а, началото на работата на съда през 2003 година. Това е един международен съд и неговата задача е да подведе под отговорност извършителите на военни престъпления в Америка, Азия и Африка. Последните развития в Африка обаче повдигат някои въпроси за това до каква степен континента действително изпълнява своите ангажименти към Международния наказателен съд. Политическите лидери на Африка под егидата на Африканския съюз не се критику... Е, колебаят да критикуват Международния наказателен съд. Обвиняват го е, за избирателно правораздаване и е, го представят като възможност северните страни да нападат Африка и африканците. Африканските лидери осъдиха, например, заповедите за арест, издадени срещу Алба Шири и Кадафи. И така, 30 африкански страни отказват да спазват своите ангажименти по Остава от Рим. Най-тежката ни задача е да убедим африканските държави и политически лидери да правят това, което трябва да правят. Най-трудното е да увеличим легитимността на Международния наказателен съд в Африка. Позицията на Африканския съюз против Международния наказателен съд не означава, че Африка се противоставя на съда. Изглежда на пръв поглед, че се говори с един глас, но на практика има разногласия между африканските лидери. Второ, Африканският съюз на практика изглежда не е против е, Международния наказателен съд като такъв, а по-скоро коментира конкретни дела. Иначе като цяло Международния наказателен съд се разглежда като важен инструмент. Откритите критики към Международния наказателен съд започнаха едва след като съвета за сигурност на ООН издаде заповеди за задържане на лица в Судан и Либия във връзка с работата на съда, въпреки че тези страни не са членки по споразумението за съда. Много африканци се борят срещу потискащи режими и много често е, гласовете е, на критиците се чуват по-силно от е, онези на поддръжниците. Но не може да се приема за глас на Африка оплашения глас на няколко африкански лидери, които се боят, че някой ден самите те ще се озоват на подсъдимата скамейка в Международния наказателен съд. Критиката, че правораздаването от страна на съда е избирателно, е свързано с факта, че всички случаи, разглеждани от съда в момента, са африкански. Военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцид и геноцид се наблюдават и на други места по света, но изглежда, че само африканците се разследват и преследват. Това са критиките, но на практика те не са обоснователни. Обосновани. Прокурорът си върши работата, а именно да събира доказателства и да преследва наказателно онези, срещу които са събрани достатъчно доказателства. За съжаление обаче Международният наказателен съд не се разглежда като обективна институция, а като една институция, имаща за цел да оказва политическо влияние. И за това, ако престъпленият извършени от американците в Афганистан, също се разглеждат Международния наказателен съд. The referral of some non-African cases may help. Тогава този, това реноме на съдът ще се промени. По-настоящем африканските случаи изглежда са най-много и изглежда така ще остане положението. Господин Окампо, прокурор по настоящем, е, ще бъде наследен от нов прокурор. Много африканци и Африкански съюз смятат, че следващият прокурор трябва да бъде африканец. Много е, е казано в защита на една подобна кандидатура. От друга страна обаче е добре да се действа предпазливо, като се взема предвид позицията на Африканския съюз срещу Международния наказателен съд. Като се имат предвид огромните проблеми в Африка, един африкански прокурор може да е изложен на огромен натиск. Аз смятам, че един прокурор от Африка а, може да помогне много на реномето на съда в Африка, но също същевременно той трябва безстрашно да се бори и за принципите на съда. Един добър кандидат е гамбиецът Фату Бенсуда. Друг важен въпрос е създаването на международен режим на, в областта на наказателното право – в Африка. Най-важното е всъщност правосъдието да се осъществява на място в самите африкански страни. Опасявам се обаче, че регионалните съдилища и квази съдебни органи в Африка не успяват да се справят с проблемите там. Съдът на Африканския съюз и Съдът по правата на човека на Африканския съюз също не се занимават с наказателни дела. Именно заради това е необходимо да има международен съд, за да може най-силните да бъдат и най-силните да бъдат наказвани. За тази цел обаче трябва да се чуят мненията на всички заинтересовани страни, включително Международния наказателен съюз, Африканската комисия, Африканския съд и гражданското общество. Правораздаването на място е много важно в борбата срещу безнаказаността. В крайна сметка Международния наказателен съд – е допълнение към националното правораздаване. Има твърде много международни престъпления. И Международният наказателен съд не може да покрие всички тях. Националните съдилища често нямат е, достатъчно капацитет пък от своя гледна точка, но също времено е, за предпочитане е да се водят делата там. В много африкански страни органите в областта на наказателното право се сблъскват с огром, огромни трудности и дори, що се отнася до обичайни престъпления – а да не говорим за престъпления от голям мащаб и от политически характер. И така, наказателно-правната система в Африка във всички страни трябва да бъде засилена и подобрена. Дами и господа, Европейският парламент – са се ангажирали с международното наказат... правосъдие в областта на наказателното право и с право подкрепят Международния наказателен съюз. А, Международния наказателен съд, извинете. Европейския съюз трябва да настоява страните от Африканския съюз да изпълняват своите ангажименти – във връзка с Международния наказателен съюз и по-конкретно член 16 от устава. Европейския съюз може да направи повече за подкрепа на групите от гражданското общество и неправителствените организации в Африка. Особено в страните, където има престъпления, разглеждани от Международния наказателен съд и в други страни, изложени на голям риск. Оказва се, че много от страните взели позиция против Международния наказателен съд, всъщност са от неконфликтни зони. Затова е много важно да се демистифицира работата на Международния наказателен съд, който е базиран в Европа и е да се доведе този съд по-близо до Африка и нейните народи. Благодаря много, госпожо Анкомах, за това, че описахте положението в Африка. Да, действително, вие споменавате, че страхът на настоящите лидери да не се окажат подсъдими пред Международния наказателен съд, може да им повлияе и да ги накара да поддържат отрицателна позиция по отношение на съда. Това е много интересен въпрос, който си струва да се обсъди тук. А сега бих искал да дам думата на госпожа Вирджини Амато, представител на Коалицията за Международния наказателен съд. Но преди да вземете думата, нека да приветствам тук на нашето заседание председателя на, Между... на Националната комисия за права на човека в Южна Корея, господин Пьон Клон Куай. Добре дошъл. Ще ви дадем думата малко по-късно. Madam Ahmad, please. Thank you. Dear members of the European Parliament, ladies and gentlemen, on behalf... Имате думата, госпожа Мата. Благодаря. От името на Коалицията за Международния наказателен съд искам да подкрепя на Комисията по външни работи, под Комисията по права на човека, за това, че ме поканиха. Коалицията е една глобална мрежа от 2500 неправителствени организации в 150 страни, които се борят за независимост на Международния съд и е, за е, достъп на повече жертви до този съд. Коалицията има голяма подкрепа. Европейския парламент е един от най-големите ни поддръжници. Във връзка с доклада по собствена инициатива на Европейския парламент – за Международния наказателен съд, искам, е, е, който предстои е да бъде изготвен. Искам да кажа, че този доклад е изключително навременен. Съдът преминава в нова фаза. Очакваме доклад на парламента, който ще представи конкретните предизвикателства, с които се сблъска Международния наказателен съд и препоръки за преодоляването им. От 2002 година от устава от, Ро, от Рим а, има голям, на, гол, а, голям напредък. Кения, Либия, Оганда, Демократична република, Конго и прочие са страни, които се разглеждат в съда. А, а, взема се предвид и брега на сландовата кост. Прокуратурата на съда разглежда поне още 9 случая на 4 континента. В момента така 3 дела. И за втората половина на 2011 година се очакват още 3. И тук можем да говорим за липсата на глобална подкрепа, под промените в лидерството и бюджетните проблеми. Приложението на Римския статут е много важен въпрос, за да може е, Международния наказателен съд наистина да работи в глобален план. Над две трети от, е, от световните страни са ратифицирали устава от Рим. Tunisia's accession last month um, is an important milestone that we, that... Присъединяването на Тунис също е много важен факт. Също Същевременно съдът не е напълно глобален. И в Азия и Близкия изток – има много страни, които не са се присъединили към него. След ратификацията държавите трябва да въведат и съответни правни норми в своето национално законодателство, но в много страни е, този процес изостава. Европейският съюз активно участва в насърчаването на, тези, на развитието на тези норми. може да се представи специална подкрепа и е, за трети страни, включително чрез е, посещение на депутати от Европейския парламент и техническа помощ. Настояваме също така систематично да се включват клаузи за Международния наказателен съд в споразуменията с трети страни. И призоваваме всички държави членки на Европейския съюз да въведат съответното законодателство в, твоите, в своето национално право възможно най-скоро. От 2003 година насам сега е момента на най-голяма промяна. Ще се изберат 6 нови съди, един нов прокурор и други важни служители. Периода на номинацията – започна на 13 юни. Призоваваме европейските държави да номинират възможно най-високо квалифицирани кандидати и да се избягват политическите договорки. Внимателно наблюдаваме процеса във всички страни. Друг важен въпрос за съда е, че често няма достатъчни ресурси за правораздаване. С 2012 година бюджетът ще се публикува скоро и се очаква да се приеме през декември. Притеснението е, че много държави искат да няма увеличение на бюджета за следващата година, въпреки че са необходими много ресурси за разследванията в Либия и за настоящите дейности. Това може да се отрази отрицателно на капацитета на Международния наказателен съд и на способността му да реагира при нови обстоятелства. Държавите членки на Европейския съюз трябва да осигурят необходимите ресурси, за да може съдът да извършва цялата дейност, която се предполага да извършва. За това трябва да се избягва едно произволно налагане на концепцията нулево нарастване на бюджета. Друг е, важен източник на подкрепа може да е Европейският инструмент за демокрация и права на човека – чрез насърчаване на неправителствени организации и програми, свързани с работата на Международния наказателен съд. За това призваваме Европейския съюз да увеличи средствата в многогодишната финансова рамка в тази връзка и да насърчи държавите членки да продължават да приоритизират програмирането, свързано с работата на съда и съответните национални и регионални инициативи. През април 2011 година Европейският съюз организира един семинар за правосъдие в Претория. Там участваха множество участници от различни страни. И в резултат бяха прияти конкретни препоръки, насочени към Европейския съюз, Африканския съюз, държавите страни по Международния наказателен съд и други. Приветстваме тази инициатива, призоваваме комисията да продължава да подкрепя тези възможности и призоваваме Европейския парламент да приеме при е, препоръките издадени от този семинар. Нека да ви припомня, че на 17 юли се отбеляза Денят на международното право. Затова ви насърчаваме да отбележите тази ден с съответните изявления в медиите. Благодаря. Благодаря, госпожо Амата. А сега нека да дам думата на госпожа Джералдин Матери Целтнер от Human Rights Watch. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за поканата. Както бе споменато, доколкото си спомням, от член на панела. През март тази година бе прието ново решение за Международния наказателен съд. Такава обща позиция имахме в 2003 година още, но тя се нуждаеше от актуализиране. Организацията приветства това развитие, защото се осветяват новите предизвикателства пред съда, подчертани от ораторите. Аз призовавам комисията, подкомисията по човешки права да помогне на съда. Искам да кажа, че Европейския съюз взема важни решения в областта на външната политика, свързани с задачите, стоящи пред Европейския съюз. В момента Европейския съюз финализира един ревизиран план за действие за изпълнение на решенията посредством едно заседание, свикване от парламентаристи за глобални действия в началото на юни и редица парламентаристи направиха предложения, което беше положителна стъпка. Разбира се, зависи от Европейския съюз да преобрази този текст, т.е. да го претвори в конкретни действия и мерки. Мер... Да наст не е лесно да настояваш за справедливост за жертвите. Никак не е лесно. Често се сблъсква се с други политически интереси, но това е, но е много важно Европейския съюз последователно да се бори срещу безнаказаността. Това е, може би, едно от най-важните събития в областта на човешките права през последните 50 години, че вече нарушителите на човешки права няма да могат да избегнат справедлива, справедливост. Четири са областите според нас, в които Европейския съюз може да ускори подкрепата си за Европейския наказателен съд. Първо, свързано с сътрудничеството с съда. Много важно е да се знае, че съдът си няма своя а, а, полицейска сила, за да арестува и така нататък. Изцяло зависи от сътрудничеството с държавите членки, където се намират нарушителите. Редиц а, заповеди за арест в Уганда, Конго, Либия и така нататък са издадени именно за тези държави. Е много важно Европейския съюз да продължава да използва а, дипломатическата тежест а, за да упражнява натиск за привеждане в сила на тези заповеди за арест защото изключително важно е жертвите да се бъдат възмездени с справедлива присъда и съда да повиши своето реноме. В едни страни може да бъде с дипломация, в други страни с логистични средства. Съм Европейския съюз трябва да реши точно къде, как да подходи. Например, за нас е много странно и това, което го казах преди малко по отношение на нуждата да сме последователни а, а, наред с другите политически предизвикателства, че в Дарфур, например, Европейския съюз не може да заплаши правителството с а, а, мерки, просто защото не съществува такова споразумение с Международния наказателен съд. От една страна, служителите на Европейския съюз избягват да влизат в директни конфликти. И в тази светлина ние искаме да приветстваме, е, да приканим, извинете, Европейския съюз да приеме основни насоки за политиката си по отношение на е, между... МНС. Защото в момента това не е ясно. Например, е, министъра на развитието на Франция стоеше рамо до рамо с Ал Башир преди време и също съществуват и така съмнения относно присъствието на госпожа Аштан в Дура, Дуба. А, т.е. трябва да има някакви а, политически основни насоки, за да се даде напътствие на а, служителите, висшите служители в Джуба. Да, висшите служители на Европейския съюз, да знаят как да подходят и как да се държат. Ние смятаме, че Европейския съюз е призван да играе роля да, в принуждаването на, европейските, на африканските държави да спазват своите задължения по отношение на борбата с нарушителите на човешки права. Европейския съюз ще играе важна роля в осъждането на такива действия и ние разчитаме, че той ще продължи да, поеме, да има ангажимент спрямо Африканския съюз. Виждам, че времето ми изтича. Втората важна а, а, точка ролята на политиките на Европейския съюз за насърчаване на действията на Европейския наказателен съд, да бъде по-видима неговите роля. Да Европейският съюз да има специален представител по международни въпроси на а, а, юрисдикцията. Много важно е да се даде голяма видимост а, на важността, която Европейския съюз придава на борбата с безнаказаността, последователността на неговата политика, да има най-върховно представителство а, на Европейския съюз насякъде, където той присъства. И накрая искам да кажа, че плана за действие са, а, трябва да бъде предмет на внимание от Европейския парламент но не трябва ли Европейския парламент да има свой собствен план за действие за това как да подкрепя а, Международния наказателен съд. Предизвикателствата са много а, и а, да се държи сметка за това как Европейския съюз подхожда към нарушенията, как се използва бюджета а, и а, да се използват е, връзките на Европейския парламент с африкански парламентаристи и други е, так, институции. Това са просто няколко примери за това какво бихте могли да правите. Благодаря. Благодаря на госпожа Матиоли Зелтнер. Помолих ви да се придържате към регламента от 5 минути, но тъй като темата е толкова обширна, а вашите изказвания бяха така интересни, ние скъсихме времето, което ще дадем сега пък на парламентаристите в дебата. Мисля, че сега докладчикът на, на, по, по а, доклад по собствена инициатива ще има думата след минута и ще ни извините за тази промяна в регламента за изказвания. Имате думата, Волганг. Благодаря, господин председател, Дами и господа, уважаеми гости, благодарим ви, че сте тук сред нас днес. Мисля, че темата е много важна и в крайна сметка не е чак толкова страшно, че превишихте петте минути, които ви бяха заделени. Всички вие споделихте е, вашите становища, становища, например, на е, африкански неправителствени организации, което беше също много важно. Аз много се радвам, че съществува Международния наказателен съд. Е, много отдавна трябваше да съществува той. Спомням си, например, както сигурно и други колеги тук, времето на гражданската война в Ангола, още по това време щеше да е добре такъв съд да съществува. Но, така или иначе, това, което е важно, че е, Европейския съюз и държавите членки в този съюз подкрепят е, този съд. Става въпрос за техническа, финансова помощ, но също така и за политическа подкрепа. Ако погледнем европейската история, е, трябва да отбележим че е изключително важно престъпленията срещу човечеството, геноцидите да бъдат наказани. Не трябва да има безнаказаност за подобен вид престъпления. Това е важното. И то е важно за всички държави, подписали е, присъединяването си към този съд. Вие всички го обяснихте много добре във всички ваши изказвания, не само в последното. Госпожа Кмелин започна именно с това. Всички споменахте, че ставаше въпрос за много дълъг процес до създаването на съда и в крайна сметка днес можем само да се зарадваме, че този съд работи. В доклада съм учел известни подобни исторически моменти. Отчитам също така и критиките, които се чуват. Много често се говори за критики, свързани с самата работа на съда, а не толкова с самите извършители на престъпленията или пък свързани с неприсъединените се големи държави, като например Китай, Русия и така нататък. Има решения на, на Европейския съюз. Тези решения се подкрепят от тези държави, а след това обаче не се присъединяват към изпълнението на тези решения. Мисля, че никоя държава не трябва да може да си позволи да не подкрепя тази борба с военните престъпления. Трябва е, деспотизма в целия свят да бъде наказан и е, лицата отговорни за него да не могат да се крият където и да било. Те трябва да разберат посланието, което искаме да отправим към тях днес. Трябва тези лица да разберат, че няма да могат да се възползват повече от каквато и да било подкрепа, че няма да могат да избягат от отговорност трябва това послание да бъде напълно ясно. И е много важно в случая Международния наказателен съд да действа точно в тази посока. А за да действа, трябва да разполага с необходимите средства, за да се осигури и е, защитата на свидетелите. Това е много важен момент. Тези свидетели трябва да могат да бъдат прияти в други държави и да продължават да бъдат е, защитавани. А всичко това струва скъпо. Би било страшно, ако се намали бюджета на Международния наказателен съд и по този начин се застраши достоинството на тези хора, които имат нужда от нашата подкрепа. Искам да благодаря и на присъствието на депутатите днес и на всички тези, които ме подкрепиха в работата ми по доклада. Мисля, че, чрез с този доклад отправяме изключително ясно послание от страна на Европарламента. Този доклад всъщност ще представлява само една отправна точка за на много дълга дискусия. Още не след това ще се срещнем с докладчиците в Сянка. А, работата ще продължи през септември. Така или иначе, нашата линия трябва да бъде твърда. Трябва да обмислим също така въпросите, свързани с съзнателното разрушаване на околната среда. Дали това не трябва да бъде криминализирано и да бъде превърнато в престъпление. Например, мисля за обезлесяването в някои африкански държави. Мисля, че и това трябва да бъде отчетено в разискванията и ми се иска да чуя вашето становище. Разчитам и на полското председателство и ще очаквам с нетърпение изказването на полското председателството. Благодаря. Благодаря много. Виждам, че госпожа Барбара Лохбир... Иска да вземе думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички подробни изказвания, които чухме днес, така както каза и докладчикът току-що представихте становища, които ще бъдат е, представени в е, доклада, но нека да повдигна следния въпрос. Трябва на национално равнище в Европейския съюз, но и другаде, да направим така, че да има международно наказателно право. Можете ли да ни кажете кои са държавите, които вече са ратифицирали такъв вид законодателство. Освен това искам да повдигна и друг въпрос, който не бе засегнат, но е, за него е говорено друг път. Тук, а именно програмите за защита на свидетелите. Закрилата на тези свидетели спрямо е, държавните глави. Е, или съответната им страна. Знам, че е много сложно винаги, всеки случай трябва да се разглежда различно, но как могат тези свидетели да бъдат защитавани и преместени в други държави? В всеки случай трябва всички държави, поне в Европа, наистина да имат такива програми. И нека да чуя вашето становище. А сега във връзка с престъплението агресия – В е, нашия доклад е, съществува цяла поредица от доводи в защита на това престъпление. Ние в парламента наблягаме именно на ратификацията е, на тези изменения, но искам тук да задам въпрос към Европейската служба за външни действия. докъде сме стигнали с тази ратификация. Преди 10 годишнината от приемането на римския статут, докъде е стигнала ратификацията точно и как да ускорим ратификацията от повече страни. Мисля, че всички в парламента не сме на една и съща позиция или нямаме една и съща информация по въпроса. Докъде е стигнало преследването на някои от е, бившите държавни глави съществува истинска дилема е, по въпроса за това как се прилагат е, решенията спрямо от тях. Не всички сме съгласни ни с други и тук и за това искам да чуя вашите идеи по този въпрос. Благодаря. Значи, Благодаря много. Давам думата на председателя на Националната комисия на, за права по правата на човека на Южна Корея. Той посещава Брюксел в момента. Ние внимателно наблюдаваме положението на Корейския полуостров. Парламентът прие и резолюция, настояваща за зачитане на правата на човека в Северна Корея. Тъй като господин Пьон Кунг Кунг поиска думата, смятам, че съвсем подходящо е, е да чуем не само европейската и африканската гледна точка, но и една азиатска гледна точка е, върху ролята на Международния наказателен съд. Добро утро. Поздрав... Носим ви поздрави от цялата комисия по правата на човека на парламента на Южна Корея. Благодаря много за възможността да участваме на днешното ви заседание. Ден, 정부와 의회로부터 독립된 국가 기구입니다. Uh, Ние сме основани през 2001 година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 Нашата юрисдикция е целият корейски полуостров, така че се занимаваме с въпроси и в Северна Корея. А тази година а, при присъстваме в Европейския парламент във връзка с симпозиум по правата на човека. 내일 1130시 분에 시작하는 저희 심포지엄에 의원 여러분들의 많은 참석을 바랍니다. 감사합니다. We brought uh, ladies uh... Имаме няколко предложения във връзка с резолюцията и по-конкретно за децата в лагерите в Корея и за онези близо милион разделени семейства в Северна Корея. Очакваме да си сътрудничим добре с вашата подкомисия по правата на човека. Благодаря ви много. Благодаря много. Господин председател, пожелавам ви изключително полезна и успешна конференция днес. Това ще е още една отлична възможност за сътрудничество с подкомисията по правата на човека в Европейски парламент. Дамата, давам думата на господин Прауди. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участват в е, работата на това изслушване. Според мен то е много важно. Аз съм част от е, тази асоциация парламентисти за глобално действие. Следователно, аз съм особено заинтересован от е, проблема, свързан с Международния наказателен съд и се интересувам от е, него още от първия си мандат. Познавам добре положението. Обеден съм, че Европейския парламент трябва да действа незабавно и много по-силно, за да насърчи именно ролята на Международния наказателен съд. При все това, по мое мнение, дори вътре в парламента съществува проблем. И то проблем, свързан с да го нарека културната последователност. Много често се говори за суверенитет, национален суверенитет, и този аргумент застава против дейността на Международния наказателен съд. Дори в Европейския съюз трябва да схванем, че самото понятие суверенитет се е променило. Не става въпрос за твърдо понятие. Това е понятие, което е свързано с други понятия, като например достоинството на човешката личност. Трябва да си дадем сметка, че всички сме свързани едни други, т.е. взаимозависимост има между нашите държави, така че суверенитета вече не е абсолютно понятие. суверенитетът трябва да се разглежда през призмата на други ценности. Следователно, много работа ни предстои. Работа именно в областта на културата на правосъдието. Трябва да разберем добре, че вследствие на това понятие суверенитет, съществуват доста прекалени трактовки, екстремно тълкуване. И трябва да продължим да действаме, за да засилим Международния наказателен съд посока на това, което бе предложено току-що в областта на престъпленията срещу околната среда, Всич, цялата работа на наказателния съд трябва да се насочи за общото благо. И имаме още много работа. Bardzo е, chciałbym prosić Państwa o skoncentrowanie wypowiedzi gdzieś. Благодаря много, господин Проди. Проти. има е, желаящи има да се изкажете, моля ви, бъдете възможно най-кратко. Uh, strong... Моята група, социалистите и демократите, винаги силно са подкрепили Международния наказателен съд и неговата мисия. Според нас ролята на Международния наказателен съд е от решаващо значение за поставяне на край на безнаказаността за военни престъпления и други престъпления, нещо, което е много важно за помирението в травматизираните общности. Искам да повдигна три въпроса. Първо, универсализацията на устава от Рим и факта, че много важни международни играчи, като Съединените щати, Русия и Китай, все още не са страни по този остров. Беше повдигнат този въпрос. Това е много сериозен въпрос, много сериозен проблем. Искам да попитам нашите участници как може да се проведе една кампания за натиск, за да се а, приеме Международния наказателен съд и от тези страни, защото иначе това няма как да стане, поне в Съединените щати. Що се отнася до престъпленията, свързани с агресия или насилие, аз им противоречиви чувства тук – е, някои от препоръките от Кампала са добри, но е, някои от нещата, свързани в е, приложението, повдигат въпроси. Има някои наблюдатели, които смятат, че този анекс на практика отслабва принципа на допълнение на работата на съдилищата, свързан с въоръжените конфликти. Последният ми въпрос е свързан с бюджета. В момента се намираме в тежка финансова криза. Има орязване на бюджета и в тази връзка може ли средствата за жертвите да постигнат действителна помощ за тях и тяхната социална реинтеграция? Благодаря много. Давам дума на господин Танък. Моята група не сме такива ентусиасти за Международният наказателен съд, макар че трябва да призная, че последните няколко години а, съм впечатлен от а, извършенето от него. А, и нямаме основание да смятаме, че ще се водат несправедливи процеси срещу западни лидери. Аз не съм съгласен с господин Проди. Мисля, че абсолютният суверенитет е, е грешно понятие в областта на човешките права. Нека се върнем към Нюрнбергския военен процес срещу военнопрестъпниците, нацисти то бе прието като понятие и е прието от много години, особено въпрос за преследването на престъплението военна агресия. Това е много старо понятие, за да се заангажираме да го ревизираме. Въпросът ми е към господин Каул, който се отнася до това, например, какво се случва в момента в Либия, там на тази сцена. Ако имаме такова кодифицирано понятие, агресия? Няма ли да има странно опасност Кадафи, който скоро бе уличен като военен престъпник от специалният прокурор, да твърди, че Запада, Франция, Англия водят разследване или преследване срещу неговото законно правителство. Така че съм малко е, не наясно как да дефинираме всичко това. И един по-важен въпрос е, по-голям въпрос, свързан с безнаказаността. Например, особено това, което виждаме в Африка, не спазване на, а, на осъдителните а, присъди и уличаването в престъпления, например, на суданския президент Албашир, Албашир и така нататък. Но основният ми въпрос е в тази посока е как ще приложим в, на действия на принципите на съда. Да се върнем към историята с Кадафи. В моята страна едва ли ще се втурнат към е, Международния наказателен съд да, да искат той да бъде уличен в престъпление и да бъде принуден да напусне страната, защото като е, знаем, че където и да отида, той ще бъде обект на съдебно преследване. И дали края на краищата преследването на такива личности като Кадафи, дали не трябва да а, се прибегне до а, друг метод на едно мирно споразумение. Така че как да постъпим? До каква степен можем да кажем, например, че съвета за сигурност отлага уличаването? А, и да, дали не трябва да се постигне някакво примирително споразумение, да речем се с бунтовници и така нататък. От юридическа гледна точка би било по-лесно, защото а, знаеме международните отношения са деликатна зона. Благодаря много. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quería dar las gracias también a todos los. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на различните оратори. И мисля, че ако Международния наказателен съд не съществуваше, трябваше да го измислим, защото той действително представлява истинска надежда за много граждани. И тук имам един конкретен въпрос. Като жертва на тероризма и от името на мнозинството на жертвите от тероризма, искам да знам вашето становище върху възможността да се разглежда тероризма като престъпление срещу човечеството. Така както и госпожа Матеоли го каза много добре, е вярно, че има доста политически интереси, които се намесват преди да се арестува извършителя на престъпление. Това е въжи и за тероризма. В моята държава, в Испания, има милиони жертви, които имат усещането, че не са защитени и които се обръщат към Европа Европа. С въпроса може ли Европа да направи нещо, за да се защитат интересите на жертвите, независимо от политическите залози. Има доста примери. Например, в Италия случая Чезаре Батисти става въпрос за терорист, извършил повече от 4 убийства, но продължава да е, живее под е, закрилата на Лула е, и би трябвало да бъде в затвора, вместо да бъде на плажа. Съжалявам, че нямам много време, но искам да попитам какво може да направи Международния наказателен съд, ако изобщо може да направи нещо, за да подпомогне жертвите на тероризма, когато имат такова усещане, че наистина не са защитени заради чисто политически решения, взети от различните държави. Благодаря. Давам думата на господин Токиш. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз бих искал да кажа. Да изкажа благодарност на всички оратори за свършената от тях работа. Да, наистина, това, с което се занимаваме днес, е един глобален въпрос. Тук глобализма го използваме в малко отрицателен смисъл – това е обаче, това за което говорим е глобалистично понятие в положителен смисъл. А Международният наказателен съд се ангажира с една важна работа. И аз искам да се спра на нещо конкретно. Неодавна, през май, генералният прокурор Кампо бе тук и се прожектира един филм тогава за самия него и дейностите, с които се е ангажиран той. И в този филм споменах Нюрнбергския процес, наред с други. Така че моят въпрос към вас е в случай, че престъпленията извършени от нацистите, са били осъдени на времето, а после извършителите, престъпниците в Балканската война също бяха поставени на подсъдимата скамейка. Arra vállalkozik, hogy a jelenkori международният, Западните Балкани, международният а, наказателен съд продължава да разследва такива престъпления и до днес. И като вземем всичко това предвид, как е възможно да сме пропуснали криминализирането на престъпления, извършвани от комунистите през периода преди ние да дойдем на този свят. Продължаваме да задаваме този въпрос тук с някои колеги. Как е възможно да имаме десетки милиони жертви, а извършителите си живеят в много държавите членки безнаказано? 20 годишнината на революцията в Тимишуара от, бе отбелязана 2009 година и ние предложихме създаването на международен трибунал, който да бъде посветен на жертвите на престъпленията на комунизма. Друга една среща имаше в Прага на която присъстваха няколко евродепутата и там пак бе повдигнат този въпрос. Така че аз бих повторил въпроса си. Аз дойдох по-късно по времето на презентацията на професор Као. Как мислите? Възможно ли е същият аршин да се използва, както според, спрямо тези режими? Защото през 2009 година, знаете, Европейския парламент осъди престъпленията както на фашистите, така и на комунистите. Dziękuję bardzo panu posłowi Tokeszowi e, za podniesione sprawy i chciałbym zaprosić panią poseł. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Накратко искам да повдигна още един въпрос, отправен към заместник-председателя на Международния наказателен съд, господин Као, относно Палестина. И знаете, през януари 2009 година палестинските власти представиха декларация пред Международния наказателен съд по член 12, която им позволява като държава, присъединена към съда да приеме правомощията, юрисдикцията на този съд. И ние се възползвахме от тази разпоредба, за да осъдим някои деяния по време на войната в Газа през 2009 година. Преди време посетихме в Хага съда и е, доколкото разбрахме, на този етап се води разследване от страна на прокурора, за да се разбере дали Палестина може да се счита като държава и дали по времето на войната в е, Газа наистина има извършени престъпления, които са от правомощията на Международния наказателен съд. Мисля, че няма окончателно решение по този въпрос по въпроса за правомощията на съда спрямо а, Палестина и ми се иска да ми кажете малко повече днес. Бъргис. Сега ще поканя господин Лансбергес. Благодаря. Много забележително е това, което се казва. Ситуацията, в която престъпленията срещу човечеството, извършени от комунистите, не са разследвани, никакъв трибунал не е проведен. Това е, това е компрометиращо обстоятелство. То компрометира целият въпрос, който дебатираме тук. Защото според е, европейските, стандартите на Европейския съюз, дори господин Путин би могъл да бъде посочен като нарушител на нашите стандарти. Всеки го разбира. И всеки би трябвало да носи отговорност, включително Европейския парламент, други висши институции. е да не говорим олала. Прагматизма като ли надделява над справедливостта. Благодаря. Благодаря много. Господин Лансбергес, за горчивият ви коментар, за доста горчивият ви, нека така го определя коментар. Това чувство преобладава в много държави в Европа. Сега Марек Мадей от е, съветник от Външното министерство на Полша да се изкаже. Ако обичате, опитайте се да обобщите казаното днес от перспективата на полското председателство. Имате думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да ви благодаря за това, че ми давате възможност да участвам в това толкова важно изслушване за Международния наказателен съд. Пет дена преди Денят на Международното наказателно правосъдие, определен в Кампала миналата година. Ще бъде възможно най-кратък. Аз съм председател на работната група по Международния наказателен съд. Полското председателство ще бъде водено от няколко основни идеи по време на своята работа. Първо, универсалност и интегритет на Римския устав – това е ясно. Но както се знае, не всичко е много лесно. Дори някои от страните, които са постоянни членки на съвета на сигурност на ООН, не са се присъединили към съда. И още от самото начало си знаехме, че универсалността ще е трудно за постигане. Така че това е един процес, който продължава да върви и да се надяваме живота и здраве, че един ден всички членове на международната общност ще се присъединят. Другата важна концепция е независимост и ефективност на самия съд. Важно също така да има добро сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в областта на международното наказателно правосъдие и е, също е важно те да продължават активно да насърчават и третите страни да се присъединят към съда. Що се отнася до практическите задачи за полското председателство, в малко по-големи подробности, първо възнамеряваме да финализираме преговорите по новия план за действие във връзка с който бе прието решение на съвет от 21 марта. Така че нашата задача е да финализираме работата по новия план за действие. Като сред делегатите вече до голяма степен се е, постигна съгласие за основните елементи на плана на действие, като решихме, че е, съдържанието на плана по същество е много по-важно от графика, така че целта е да се постигне възможно най-добър план за действие. Както казах, нашето намерение е да финализираме работата по плана възможно най-скоро, евентуално през октомври, по време на работата на полското председателство. И така, във втората част на годината нашата задача ще, бъдем да, ще бъде да председателстваме и улесняваме работата на Европейския съюз във връзка с десетата сесия от, на, на работата на съда а, в Нью-Йорк ще се проведе тя от 12 до 22 декември. Ще бъдат избрани много важни служители на съда, включително 6 съди и един прокурор, така че ще трябва да се разгледа този въпрос, както и новите изменения в устава. Това е всичко от мен. Ако имате въпрос и за намерението на половското председателство, готов съм да ви отговоря. Благодаря. bardzo e, Много благодаря господин Мавей за това, че представите приоритетите на полското председателство. Благодаря и за декларацията във връзка с плана за действие за Международния наказателен съд. А сега давам думата на представителите на Европейската служба за външна дейност. Посланник Тилмас. Благодаря, господин председател. Ще бъде възможно най-кратък. председателя от Кожо ICC. Ongoing work. Let me uh, reassure everybody in this uh, room that uh, the вече изложи основните елементи. На мен остава да ви уверя, че върховният представител ще продължи активно да подкрепи развитието на Международния наказателен съд, постигането на неговата по-добра ефективност и универсалност. Приветстваме предстоящия доклад по собствена инициатива на Европейския парламент и се надявам да имаме възможност да го обсъдим в по-големи подробности в бъдеще. Нека да се спра само на един въпрос, който все още не сме засегнали а именно това, че Европейската комисия работи по инструментариум за допълнение на работата на съдилищата. Става дума за това, че трябва да се осигури взаимно допълване, за да се осигури борба срещу безнаказаността. Всичко това се основава на най-добрата практика до сега. Работата продължава и се надявам, че тя ще приключи възможно най-скоро. Също така искам да подчертая, че се извършва много дейности в дипломатически план, за да се подчертая важната роля на Международния наказателен съд. Първо, нека да спомена, че в почти всички диалози по правата на човека повдигаме въпроса за ратифицирането на устава от Рим. Редовно се обръщаме към конкретни страни по света с настояване с ратификация. Върховният представител, когато посети Сейшелите миналата година, представи темата и пред президента на Сейшелите. И това е, постави начало на, на процеса на ратификацията. Организираме и специални семинари, за да убедим е, по-неуверените е, за това, че присъединяването към Мустава Трим е нещо положително. Направихме такъв семинар в Япония. Ще проведем скоро такъв семинар и в Индонезия. Продължаваме да работим. Ще финансираме и семинара, който бе споменат по-рано през април в Южна Африка. Работим и по включването на въпроса в споразуменията с трети страни, например споразуменията за партньорство и сътрудничество. Настояваме да се включи клауза за Международния наказателен съд. Аз съм участвам в преговорите по тези споразумения с много страни, с Филипините, с Индонезия, Китай, Индонезия, Китай и други. Много важно е да се направи всичко възможно в дипломатически план, за да се разшири броя на страните, ратифицирали устава. Повдигали сме въпроса и пред Русия, пред Китай, пред Съединените щати, а Турция също все още не е страна по римския устав. Не забравяйте това и това е важен въпрос в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. време но аз не си правя каквито и да било иллюзии. Знам, че едва ли ще е възможно в близко бъдеще да убедим Американския конгрес или пък Руската дума или пък Китайския народен конгрес за това, че е необходимо съответните страни да се присъединят към Международния наказателен съд. Много трудно е да се убедят такива големи играчи, че трябва да се присъединят към мнозинството страни по света. Представителя на Human Rights Watch спомена, че е важно да има специален представител за меж... въпросите за международното право. Доколкото знам, госпожа Ашта не е правила изявление по въпроса и не мога да потвърдя е, подобни планове. Що се отнася до въпроса от госпожа Лохбилер, именно как може Европейския съюз финансово да подкрепи Международния наказателен съд и възможно ли да се създаде европейска програма за защита на свидетели – това е въпрос, който си струва да се обсъди. Знам, че се иска да се използва инструмента за демокрация и права на човека за подкрепа на Международния съд в обем 30 милиона евро за последните 10 години. Ще продължим така и в бъдеще с бъдещите финансови инструменти. И това е тема, която се обсъжда но в един по-общ план, без разбира се е, да гадая какво ще се реши, смятам, че е, тази финансова подкрепа се смята за много важна, включително и е, евентуалната подкрепа за програма за защита на свидетели. Дали средствата ще са повече, отколкото в миналото, не знам. Няма как да знаем това. Всичко това е свързано с а, е, случващото се, е, това, което ще се случи в бъдеще и работата на съда. Благодаря много, господин Тимас. Искате ли думата, е, господин съпредседател? Не, в такъв случай дам думата на представителите на Европейската комисия. Uh, much, Благодаря, господин председател, Ще бъда кратък. Първо искам да благодаря на парламента, че пое инициатива да изготви доклад и да постави въпроса за Международния наказателен съд. И два въпроса, които искам да подчертая, защото много неща се казаха и няма да повтарям. Може би да настоя за два, два неща, два въпроса. Първо, принципа на допълнителност или както колегата ми от външната служба току-що каза, факта, че комисията иска да е, гарантира финансова директна помощ за съда. Ние от страна на комисията сме удовлетворени за от това, че принципа на допълнителност набира сила и ето едно доказателство и днес. Ние сме на мнение, че разбира се, Международния съд ще играе важна роля, но най-вече отговорността за това да се преследват извършителите на сериозни престъпления си остава у държавите и това е и целта на целия инструментариум, по който работим, а именно да дадем възможност на колегите си да този принцип, това измерение да залегне в сътрудничеството и развитието по финансовата страна. Знаем ограниченията, с които работим, а именно бюджет с нулев ръст, но комисията ще продължи да дава подкрепа с инструмент за бъдещето. Както каза Тиман, ние започваме а, преговори за бъдещите инструменти, за бъдещите суми и сме ангажирани да бъдат а, на лице съответните суми и средства за бъдеще. Благодаря. Благодаря много на представителя на Европейската комисия. Сега Искам да ви информирам, че тъй като надхвърлихме времето за дебата по този въпрос, по точка 10 размяна на мнение с Енгелберт Тарман, е, от, се отлага в договореност с самия господин Тарман за септември. Така че и ще имаме повече време днес и ще можем да свършим всичко своевременно, като заличим точка 10. Сега ще дам думата на гостите кратко да се върнат към въпросите, които им бяха зададени. И може би, ако желаят, да коментират заетите становища. Днешното изслушване се радва на голямо внимание, особено като гледам бъдещият докладчик. Виждам колко е доволен от този, тази плеяда от въпроси. Но давам думата на госпожа Гоблер Гмелин. Колко имам? Три минути. Добре, благодаря. Beide Ausschüsse herzlich bedanken dafür, dass Sie in Ihren Interventionen viele der Punkte aufgeben. Благодаря, че наистина възприемате някои от елементите от моето изказване във вашите коментари и благодаря на всички, които придадоха важност на моите коментари. Сега аз няма да се връщам на подробностите, но искам да благодаря на парламента за проект от доклада, който наистина е доста критичен в някои моменти, но това е важно и благодаря на докладчиците. Трето искам да кажа, че такъв вид разисквания са изключително важни. Нека да се върна на два момента, които ме засягат по-особено като е, отговорник за правата на човека в много е, инстанции. Мисля, че е много важно в големите инстанции, като например Европарламента или Парламентарната асамблея на съвета на Европа, е, тези институции да държат сметка за различния опит, за различната култура в областта на правата на човека. Това трябва да се отчете, когато се борим срещу безнаказаността или, така както каза и господин Проди, когато е, се сблъскваме с въпросите за суверенитета. Това е много важно, за да можем по-нататък да напредваме към решението. Освен това, всички тези държави е, наричат този е, Международния наказателен съд съд, така че става въпрос наистина за съдебна инстанция, не за политически орган. Е, отговарям тук на господин Танок, например. Е, не трябва да се е, бъркат нещата. Аз разбирам вашите аргументи, но в крайна сметка Международния наказателен съд не е добрия събеседник в случая, защото наказателният съд работи при едни много ясни съдебни правомощия. Критиката, която вие отправяте, трябва да бъде отправена по-скоро към съвета за сигурност на ООН и в крайна сметка техните съдилища трябва да определят кои престъпления ще се разглеждат от кои съдилища и по какъв метод. Международният наказателен съд не може да приеме вашето искане защото е, съдебният опит, съдебната структура на този съд няма как да отговорят на вашия въпрос. Аз също съм против прилагането на, е, на два аршина и съм срещу лицемерието, което властва в тази област, но не трябва да се атакува Международния наказателен съд. За това други инстанции трябва да бъдат подведени под отговорност по този въпрос. Искам също така да подчертая следното – Стана въпрос за това, когато се заговори за Африканския съюз. Мисля, че е много важно да се проучи как различните казуси се препращат е, към Международния съд за Уганда и за Конго. Самите правителства е, изпратиха казусите. Много е важно да се обмисли как ще работим в тясно сътрудничество чрез Африканския съюз или чрез други държави е, в Африка, така че местните съдилища да е, разполагат с повече е, правомощия. Радвам се, че подчертаха този въпрос, радвам се, че говорихте и за критиките, но се радвам също, че казахте, че има много защитници на нашия съд. Сега, например, в Северна Африка или в Танзания, например, няма да е лошо да се говори по тези въпроси в университетите с студентите, за да могат наистина хората в тези държави да разберат необходимостта да се прилага право, принципите на правовата държава. Във връзка с критиките, отправени от ръководителите в тези е, държави, също благодаря за тази забрежка. Те наистина нямат интерес да поддържат съда. Благодаря. Сега давам думата на господин Као. Благодаря ви. Благодаря, че ни бе напомнено, че Международния наказателен съд е правна институция. Аз съм съдия, аз не съм политик и като съдия трябва да упражняваш а, съдебни, да налагаш съдебни ограничения, така че а, няма да се интересувам от политически съображения. Сега ще мина по въпросите, които възникнаха днес. Включването на престъпленията срещу природната среда, рушенето на околната среда, на природата е нещо, което трябва да поискате от партиите в държавите, а не съда, защото според този закон, договор, именно държавите решават какво се включва. В Рим не се включва тероризма, не се включва трафика, мащабния трафик на наркотици. В Кампала пак имаше опити да се включи тероризма и някои други престъпления, но бе отвърлено и основно преобладаващото чувство беше да се включат военните престъпления в юрисдикцията на съда. геноцид, престъпления срещу човечеството, те да останат в ресора на съда и да сме предпазливи да не добавяме допълнителни това са неща, които да оста... трябва да останат в ресора на партиите на самите държави. По отношение на това дали да се сключи споразумение, да, чудесна идея, благодарен съм. Е, ратифициране на договора за обявяване на военното престъпление, военните действия за престъпления. Мисля, че е съвсем ясно, че всички държави членки трябва да следват примера на Австрия, Естония, Германия и да побързат с ратифицирането. Е, напрежението между мирните преговори и необходимостта да се преследват извършители на престъпления. Има тук член, член 16, който позволява на съвета за сигурност, а това е важно – за британските е, парламентаристи да отложи едно преследване съдебно за една година а, със съгласието на съвета за сигурност. Натиска върху Русия и САЩ и Китай. Желая ви късмет в това. Бих казал, че продължаващата информационна дейност, работа, убеждаване, работа по убеждаване. Това е правилната пътека. Бях в Санкт-Петербург и там усетих голяма подкрепа за съда в думата, руската дума. Бюджет, е, попечителни фондове за жертвите, независимо от оскъдните средства. 5 милиона евро сега са в бюджета на нашия попечителен фонд за жертви. Можем с тях да проведем много полезни програми, а и то повече от постигнатото. Не отговарям на хипотетични въпроси, отнасящи се до агресия, защото не това е моята роля. Мисля, че отговорих на повечето от повдигнатите въпроси. Ако има нужда да се върна на някой въпрос, да, да, Палестина, да, вярно е, че прокурорът е в постоянен контакт с делегацията на Палестина, а, международните съди знае, че това е много дебатиран въпрос, но знае, че Палестина вече в смисъла на международното право е държава. И прокурора не, не, не, така, не желаеше да излезе с а, стартиране на разследване, но въпросът още е, е висяща. Ясно е, че са извършени престъпления, но тук вече трябва да се балансира между политическата мъдро, с политическата мъдрост, а пък е, прокурора трябва да спази духа и буквата на този договор. Той не може да, се, е, да си позволи е, да попадне в капана на политически мотивирано съдебно преследване. Благодаря. Благодаря много на господин Ханс Петър Кал. Сега госпожа Евлина Кумах. Благодаря много за всички коментари от е, е, залата. Ще се спра на три кратки въпроса. Т.е. ще говоря по три неща накратко. Е, госпожа Херта Гмелин Напълно съм съгласна с вас, че а, първата държава, която, Африка, която ратифицира а, статута, беше а, Сенегал и Африканския съюз участва много активно в приемането на устава на а, съда. И примерът, поставен от африканските държави. Например, брегът на Слоновата коса още не е ратифицирал, но те призоваха, независимо от това, призоваха съда да започна разследване на ситуацията. и дори в, в средствата за масово осведомяване видях една статия и тя е известна и на съда, а, публикувана в едно африканско списание. Пълна с грешки, но обвиняваща съда като оръдие насочено срещу африканците. Може би изписанието е било политическо, не съм сигурна, казва ораторката, но един а, африкански лидер също го споделя. Тоест, съществува не, неосведомеността. И въпреки това, и за това трябва да се направи повече, за да се повиши легитимността на съда там сред общественото мнение по отношение на селективното правосъдие. Какво прави кри... Целият, цялата тази критика към съда е от главно идва от държави, които не са членове. Това са държави членки на, европейс... на, на съвета за сигурност. И този род селективно при е, този род селективно правосъдие понякога е справедливо осъждано. И господин Танок, мисля, че той повдигна верен въпрос относно справедлив, мъдро ли е да се връча обвинителен акт и да се преследва а, Кадафи, защото това може би ще създаде още повече проблеми. Гледала съм дискусията. Посочват се различни изходи. Някак да речем един незаконен мир, защото мира и правосъдието могат да са двете страни на един медал. И за това смятам, че политиците могат да спорят по тези въпроси, но съда трябва да си действа според стандартите. Евелин. Анкомах и chciałbym запросить. Благодаря, Евелин. Сега ще дам думата на Вирджиния Мато. Благодаря на всички за вашите коментари и въпроси. По отношение на защитата на жертви и свидетели и преместването им на други адреси, това е много важна важен въпрос. Рамковото споразумение за защита на жертвите и свидетелите, ние насърчаваме държавите да сключат такива споразумения. Също има възможност държавите да се включат в три странни споразумения между съда, страната, от която, ще, която е живял свидетеля и страната, където ще се премести. Тоест има възможност за участие, ангажимент на Европейския съюз. Международният съд е създал специален финансов фонд за релокация на, на, на т.е. На, на свидетели. Сега относно големите сили в, от САЩ сега те преоценяват своята политика по отношение на съда. Делегацията на САЩ от участва в конференцията в Кампала и на други асамблеи. Това са все положителни е, събития. И заедно с отменянето на законите, които поддържат, които негативните кампании, мисля, че всичко това е положение. Ние, разбира се, не очакваме близко бъдеще САЩ да ратифицират, но е добре да, че подкрепят Международният наказателен съд. Някои организации също гледат на отношението на Русия а, по отношение на Грузия като положително. И искам само да, да потвърда, че гражданското общество ще продължава да напомня на държавите колко важен е Международният наказателен съд да участват е, в процесите, водещи към ратифициране на Римският статут е, и да полагат, и полагат усилия наистина да пропагандират дейността му. Благодаря много. А сега? Жералдин Матиоли Зелтнер. Благодаря много. Нека да се спра на три въпроса. Първо, напрежението между правосъдието и мира, действително това е важно съображение. Е, все по-голяма вероятността извършителите на престъпления да бъдат осъдени и това е добре. Предполага се обаче, че ако някой не може да предостави амнистия, тогава един извършител на престъпление никога няма да отстъпи от своята власт. има такива доказателства, но същевременно се оказва, че това не винаги е така. Например, имаше заповед за арест срещу Караджиш и Младич, които е, която помогна за Дейтонското споразумение и за мира на Босна, според е, много. Също така е, срещу Чарлз Тейлър беше издадена заповед за арест и само благодарение на това, според много анализатори, се постигна някакъв мир и стабилизация в Либерия. Същевременно обаче е, оказва се, че амнистията а, на практика не постига резултати. В Конго, Либери и на други места са давани де-фактно или на думи амнисти, но се оказва, че мир чрез амнистиите не се постига. Последен пример за това е свързана с имунитета, предоставен на президента на Йемен – в замяна на това да от, да напусне властта, е, оказва се, че тази предложена амнистия не насърчава по никакъв начин президента на Йемен да отстъпи в е, Либия много често се казва, живели сме е, в Либия, ще умрем в Либия. Така че според нас е добре да се види е, как двете мерки си взаимодействат. Използването на член 16 е възможно, той е част от устава, но също но какъв е сигналът, който изпраща това да се направи изключение – може ли да се направи е, изключение за е, Кадафи? И ако да, тогава какво е, е посланието на това към Аласад в Сирия? Е, той само може да си помисли, че ако а, е, още една година продължава насилията, и той ще получи е, такава възможност. Така че трябва много да се внимава с изключенията. Много важни са инициативите е, за осигуряване на е, стабилно върховенство на закона и на правосъдие на национално равнище. И накрая искам да се спра на бюджета. Действително много държави членки настояват бюджета да не се увеличава, но на практика не е възможно да се работи без повече средства, защото работата на съда се е отвоила и се опасяваме, че съдът няма да може да свърши много важни елементи от своята работа, включително свързването, осигуряване на свидетели, защита на свидетелите и прочие. Това е много важно. Благодаря. Благодаря много, Джералдин. Виждам, че господин Крайслер Дойфер иска да направи коментар. Благодаря, господин председател. Ще бъде кратък. Аз а, е, с голямо удоволствие изслушах полското председателство, комисията, съвета и а, е, Европейската служба за външна дейност. В крайна сметка, след всички изказвания се очертава следното – не можем вече да кажем, че за да се решат проблемите, трябва да се премахне международното наказателно право. В крайна сметка, международното наказателно право а, има сериозно въздействие и то възпиращо въздействие за някои видове престъпления. На потенциалните извършители на такива престъпления трябва да се каже, че те няма да могат да е, разчитат на ничия помощ. И Европарламента точно в този смисъл трябва да подкрепи, да засили подкрепата си на Международния наказателен съд. Трябва да направим така, че Международния наказателен съд да разполага с всички необходими средства. Ние сме в началото на дейността му. Ако се върнем към създаването на Европейския съюз, в началото бяхме много далеч от е, създаденото днес. Може би действително напредваме с базината на Охлюв, но все пак напредваме и постигаме целите си. През ноември в Европейския съюз ми се струва, че ще можем наистина да очертаем една много ясна линия, която ще бъде подкрепена от всички групи. И това ще бъде важно за Международния наказателен съд. Искам да благодаря на всички участници и за изключително интересната информация, която получихме и която ще отчетем в нашия доклад. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря на всички, които участваха. Най-сърдечно и е особено на гостите. Както видяхте, темата беше изключително интересна и именно заради това и отделихме е, допълнителен час. Но в крайна сметка темата наистина го заслужаваше. Благодаря ви много. Искам да благодаря и на съпредседателя си и предавам председателството на госпожа Андре Кене. Е, следващата тема е източното партньорство и правата на човека. Но е, аз трябва да отида на заседанието на друга комисия. Така че предавам председателството. Благодаря ви много. Много и тъй като няма да се видим преди лятната вакансия, приятна вакансия.